инструменти на Европейския съюз. По този начин се създава още една възможност за извършване на проверки и за балансиране на правомощията на нашите институции. Използвана е обичайната процедура и целта на този документ е да предостави правото на инициатива на европейските граждани, каквото за сега имат Европейската комисия и съвета. Един милион подписи могат да бъдат събрани и да се лансира инициатива, която е от интерес за голям брой граждани. Има пряка връзка между гражданите и европейските институции по този начин и се хвърля мост между тях, между всички нас в Европейския съюз. Европейския съюз и съветът като институция работиха много в тясно сътрудничество и искам да благодаря на всички, които допринесоха за успеха на различните председателства и в частност на Белгийското и на Унгарското председателства на Европейската комисия, както и на депутатите от Европейския парламент и особено на председателите на комисиите АВКО, Касини и Масони на комисията по петициите, които искам да помоля да дойдат напред за да присъстват на процедурата подписването. Искам да благодаря на Ламасур, на Гурмай, на Даяна Уолис и на Гералд Хефна като докладчици. Искам да благодаря също на много други депутати, които бяха докладчици в Сянка. Можете да се гордеете от работата, която свършите за нашите граждани. Сега ние ще подпишем с съвета този документ и той ще стане закон. И за целта искам да поканя нашия гост, който често ще присъства в нашия парламент през тези 6 месеца, министър Мартони, да каже също няколко думи. Уважаеми депутати, дами и господа, в този тържествен, уникален момент искам да припомня ранните дни на Европейската конвен... Европейския конвент, когато обсъждахме по какъв начин да се разреши проблема с демократическия дефицит в процеса на европейска интеграция. Как можем да премахнем този дефицит или поне да го намалим? Имаме обща цел, а именно – да се подобри демократичното функциониране на Европейския съюз. Един от начините това да стане вече е установен, а именно да се насърчи участието на гражданите в демократичния живот на Европейския съюз. Ето защо правото на гражданска инициатива беше предвидено в договора. Сега гражданите могат пряко да се обърнат към Европейската комисия и да я приканят да представи законодателно предложение. Аз силно вярвам, че това е кръгален камък по пътя към повече демокрация в Европейския съюз. Това е първият елемент на пряка демокрация и установява пряк контакт, пряк диалог между институциите и гражданите. Насърчава трансграничния пряк диалог и сътрудничеството. Насърчава също чувството на съпричастност. Европа не са те, в Европа сме ние и Европа ще се развива така, както ние самите я формираме с общи усилия. Да, нашето мото е силна Европа с а, човешко лице и реализирането на практика на това мото зависи от всички нас. За да постигнем целите, за да приведем в а, действие договора, са необходими лесни за прилагане процедури. Това сега е постигнато в резултат на доброто сътрудничество с всички институции, Европейската комисия, съвета и на първо място с Европейския парламент. Бих искал да благодаря на Севчович от Европейската комисия, да изразя своята благодарност на Испанското и на Белгийското председателство, на всички които участваха в нашето трио и да благодаря на Европейският парламент, на всички, които взеха участие в тази изключително важна работа на председателите на парламентарни комисии, както и на докладчиците Ламасур, Зита Гурмай, Даяна Уолис, Герод Хефнер и на всички останали депутати, които взеха участие в тази изключително важна работа. Това е демонстрация за отличното сътрудничество и разбирателство не само между европейските институции, но също и сред различните политически семейства и групи. Аз мога да изразя моята лична надежда, че това сътрудничество, това разбирателство ще представлява модел за бъде, в бъдеще за институциите, както и за политическите групи. Благодаря ви много. Председателят, аз също ви благодаря. Сега ще преминем към подписването на акта, който ще се превърне в закон. La Presidente. Председателят. Cari colleghi, la seduta è ripresa. Скъпи колеги,